ще вложи много усилия в бъдещото развитие на този проект. Наистина струва си да се борим за реализирането. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Край на дебата по този въпрос ще се гласува в Брюксел по време на а, мини а, е, пленарната сесия в Брюксел след две седмици. На следващо място ще разгледаме доклада на Мири Полсън относно оценката на плана 2006-2010 години за действие за защита и хуманно отношение към животните. Имате думата, господин докладчик. Много благодаря, госпожо комисар, господин председател хуманното отношение към животните. Това е въпрос, който вълнува голяма част от нашите съграждани и ги засяга. Освен това обаче, е въпрос засягащ и нашата собствена идентичност, защото в крайна сметка е свързано с това какво мислим за нас самите, за Европа, за цивилизацията и, нейносно, и нейното съдържание, нейното хуман, хуманно измерение. Аз изработих доклада в сътрудничество с Комисията по селско стопанство, тъй като става всъщност за преглед на плана за действие 2006-2010 година. По време на този период се стартираха многобройни програми, въведоха се на практика и бих искал да подчертая, че докато правех преглед на всички тези програми и действия, аз проектирах всичко и в бъдещето 2010-2015 година. Стори ми се удачно да предложа подсилване на някои от вече съществуващите законови разпоредби в тази област. Особено, що се касае до директивата за свиневътството и хуманното отношение към животните в областта на свиневътството. Става дума по-специално за транспорта, за превоза на тези животни, контролите, зачитането на съществуващото законодателство, нормите, регламентите и изобщо цялата нормативна база. Аз смятам, че трябва да надхвърлим съществуващата нормативна база до момента и да тръгнем към един по-глобален подход. Бих искал да предложа глобална, интегрална законодателна политика в областта на хуманното отношение към животните, което да бъде един от постулатите в нашите действия на вътрешния пазар. Това всъщност би представлявало голямо нововведение в областта на конкуренцията. Това означава, че никой не би могъл да се конкурира с а, другите производители на тази основа. И освен всичко останало, бихме могли да докажем, че ние сме образцови като поведение, че нашите изисквания към нашите собствени производители са на много високо равнище. И ето така всъщност ще парираме нечестната конкуренция, идваща от трети страни. Няма защо тук да въвеждаме високи изисквания, ако не сме в състояние по някакъв начин да парираме нелоялните конкурентни действия на нашите партньори от трети страни. Разбира се, това ще ни струва време и усилия, но ще ни даде и дивиденти. Затова е нужно организиране на система, на мрежа, която да гарантира въвеждането в практика на тези идеи. Дали не би трябвало да направим нещо като съвет или комисия? Смятам, че не, защото има вече достатъчно бюрократична машина. Нещо, което е по-важно, според мен, е контрол на въвеждане на контролни мерки, например употребата на на антибиотици и нямам предвид само евентуалните остатъци от антибиотични препарати в нашите храни след това. Имам предвид факта, че антибиотиците застрашават всички ни животни и хора. Благодаря. Сега е, спонтанни изказвания. Благодаря. Искам да обърна внимание на законодателството. От 5 години се говори за а, директивата за а, носачките. Там има изисквания за а, клетките, в които се държат а, носачките и тя трябваше да влезе в сила до следващата година. Това ще струва хиляди. А на някои е, големи индустриални производители милиони дори. Много хора са инвестирали пари за повишаване на стандартите за отглеждане на животни. Но как си представяте, дали всички страни членки ще спазват изискванията на тези директиви? Аз лично се съмнявам. Затова искам да попитам какво точно прави комисията, за да постигне съобразяване с тези критики критерии. Е, смятам, че трябва да се наложи забрана за яйца, които са произведени в разрез с тези изисквания, но не мисля, че комисията може да направи това. Ние все пак трябва да направим нещо в защита на производителите, които е, произвеждат спрямо е, изискванията на закона. Трябва да има равнопоставено за всички. Благодаря сега госпожа Данке. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Полсен. Поздравявам ви за извършената работа вас и вашите докладчици в Сянка. Особено госпожа Жел бих искал да спомена като представителка на моята политическа група. Разбира се, че съществуват различия между държавите членки. Не всички потребители, не всички производители гледат на нещата по един и същи начин. Смятам, че е важна ролята на европейските директиви за гарантирането на високо качество на селското стопанство, както и високо качество на налаганите контроли. Тези е, правила обаче, тази норматива си има своята цена и тази цена е все по-непоносима за производителите, за посредниците, за операторите. В един момент, в който особено страда селското стопанство и неговата рентабилност. Ето за това трябва да помислим, че ако финансираме с 100 евро на година на европейски граждани нашите съскостопански дейности, то тогава съскостопанските производители наистина трябва да получат някаква компенсация. Благодаря. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, doamne. Госпожа Дантин, благодаря. И аз започвам с поздравления към докладчицата госпожа Полсен, тъй като предлага решение за хуманното отношение към животните. По въпроса особено за здравето на животните и тяхното значение за съскостопанската политика, трябва да не забравяме, че няма как всъщност да разберем до каква степен застъпваме и изпълняваме тези изисквания. Ето за това конкурентноспособността и вътрешната конкуренция на сълскостопанския сектор трябва да бъде поощрявана. Без разбира се да забравяме, че основната цел е да се защити хуманното отношение. Значи трябва да предла... прегледаме съществуващата технология и морално устарялата такава да бъде заменена от нова, която да отразява физиологичните особености на животните и да ги използва в максимална степен. По този начин хранителната верига ще бъде по-гарантирано здравословна. Новите технологии имат огромен потенциал и затова държавите членки не бива да се страхуват от допълнително инвестиране в технологии. Аз смятам, че и самите граждани, гражданското общество има какво да кажат по този въпрос. Тъй като всяка държава членка всъщност има различни приоритети. Благодаря. eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisten ihmisten sivistystä. Да, благодаря. Хуманното отношение към животните всъщност е отражение на нашата човешка стойност. Ето за това Нашето европейско законодателство трябва да бъде на съответното високо равнище и контролите и надзорната система да са на висота. Това за момента не е така особено когато става дума за транспортирането на животните. Често виждаме филми, репортажи по телевизията, които отразяват ужасяващата действителност. Аз бих искала комисията да вземе бързи, своевременни мерки, които да гарантират именно това човешко отношение към животните. Благодаря. Позволете да дам думата на комисар Пивелц. Уважаеми е, председателю, уважаеми госпожи и господа. Благодаря на всички вас, особено на госпожа Полсън за подготовката на този доклад. Докладът не само отразява онова, което се е случило и което е прието но съдържа много интересни, полезни въпроси по отношение бъдещата стратегия за хуманно отношение към животните. 2006 година плана, който бе прият, на практика е успешен завършил с успех, защото има наистина централна идея, а именно хуманното отношение в, към, към животните. И това се изпълнява. Така че, наистина, съгласен съм с казаното от вас по отношение на проблемите, които все още остават и е необходимо наистина да насочим усилията си именно към тяхното преодоляване. По отношение въпроса на Крис Дайвис, да, ние ще разгледаме този аспект много внимателно. И в момента наистина комисията е насочила вниманието си към изпълнение. Защо? Защото правилата са приети и следва да бъдат изпълнявани. И е, много е важно да се изпълнява така, че в крайна сметка да има равнопоставеност по отношение на конкуренцията е, не само в Европейския съюз, но между Европейския съюз и трети страни. Наистина необходимо е да се защитава всичко това, когато водим преговори с СТО и бъдещата ни стратегия ще ни помогне именно в това отношение да уточним тези въпроси. 2011 и 2015 ще бъде новия ни план и комисията вече е започнала да работи по неговата подготовка. Нашата цел е да създадем една нова стратегия за хуманно отношение към животните, което да бъде всеобхватна и отчита различните разходи за производителите в Европейския съюз, както и мерките, които гарантират равнопоставеност и в конкурентно способната конкурентоспособността. Извинете. Що се отнася до функционирането на Европейския съюз, наистина необходимо е да се разработи стратегия, в която да се засегне хуманното отношение към абсолютно всички животни. И това именно е един много интересен въпрос. Това може да бъде основата за бъдещи законодателни актови, но също така и информация, която се предоставя на потребителите, на учениците по отношение на всичката тази информация, която е обърната навън. Наистина благодаря ви за това, че е, подкрепихте създаването Европейската мрежа за хуманно отношение към животните. Това е нещо много важно за всички държави членки, за всички заинтересовани страни, които са насочили внимание към изпълнението изпълнение на тези много важни въпроси. Бъдещата стратегия, разбира се, много внимателно ще насочи вниманието си към разходите и конкурентно способността. Нашите политики ще бъдат изпълнявани, имайки предвид устойчивото развитие на, на економиката ни от глобална перспектива. Освен това, в доклада се подчертава, че наистина нашата амбиция трябва да продължава да бъде насочена в тази насока. Следователно, необходимо да се разработват нови технологии, да има нова развойна дейност, така че наистина да се подобрява хуманното отношение към животните. Много важно е, разбира се, да се осъществява правилен контрол –